Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji. Pierwsze posiedzenie. Скъпи колеги, нека да започнем работата в рамките на нашата комисия. Това е първото ни заседание след лятната почивка. Както знаете, преди 6 седмици, на 19 юли, заседавахме за последен път. Тогава се срещахме с комисаря Хоган, който ни съобщи резултатите от съвета по селско стопанство. Уведоми ни също така за ситуацията на пазара на млякото. Тогава обсъдихме така наречения юлски пакет. Проведохме извънредно заседание, а сега 6 седмици по-късно, отново във вторник, но този път 30 август, ние отново сме в тази зала. Добре дошли на всички депутати, сътрудници, и а, председателят любезно приветства с добре дошли и преводачите. Добре дошли на всички още веднъж. Да се надяваме, че ще успеем да работим добре, както днес, така и на бъдещите ни заседания. Получили сте проекта за дневен ред. Ще проведем заседание в две части две полудневни заседания. В края на сутрешното заседание ще проведем среща на координаторите. А сега нека да пристъпим към приемането на дневния ред. Ако няма възражения, а не виждам такива, можем да го приемем в този му вид. Днешното заседание се излъчва в интернет. Бих искал да отбележа, че няма превод към естонски, малтийски, словашки и ирландски. Можем да приемем също така и протоколите от заседанието от 25 май и от 20-21 юни. Ще го направим по обичайната за това процедура. Сега пристъпваме към точка четвърта която ще разгледаме заедно с точка 5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Докладчик по становище е господин Яр. Докладчик вече многократно е работил по тези бюджетни въпроси в миналото, така че сега просто ще трябва да приемем становището по точка четвърта, а по точка пета ще разгледаме и пилотните проекти. Както знаете, бюджетната процедура се състои от няколко етапа. На 14 юли обсъдихме различните етапи. Комисията по селско стопанство вече прие мандат за тристранната среща. Господин Яр изготви становището, което ни беше представено на 14 юли. 62 изменения получихме преди да изтече крайния срок за внасяне на изменения през юли месец. Докладчика и докладчика в Сянка работиха заедно с съветниците по изготвянето на компромисни изменения. В тези компромисни изменения са включени внесените от вас такива. Сега бих искал да дам думата на докладчика. за да може той да ни представи гласуването най-напред по проекто Становището. Господин докладчик, имате думата, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Скъпи колеги, добре дошли отново в Брюксел. Доста дълго време не сме заседавали. Сега обаче ще трябва да се върнем към суровата действителност, а именно бюджета за селското стопанство. Бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха с мен, защото бяхме изправени пред един проблем. Бяхме критикувани за това. Така че нека сега да уведомя всички ви, че заради референдума в Обединеното кралство много късно получихме цифрите за бюджета. А пък стойностите от съвета поступиха още по-късно което означава, че не можахме подробно да обсъдим бюджета. Вчера проведохме ново заседание на докладчиците в Сянка. То беше абсолютно необходимо и аз благодаря на всички, които се включиха в него. Необходимо е обаче да уведомим съвета и комисията, че ако желаем да преговаряме сериозно, трябва да се даде възможност на парламента да се подготви. Да се подготви, за да може ефективно да участва в преговорите. Сега по същество. Кои са нашите основни линии, така както те бяха очертани след преговорите? Днес Както знаете, ще гласуваме. Като по време на гласуването ще видите, че сме се опитали да се преразгледат намалените стойности от съвета. Опитваме се да се придържаме към предложения от комисията бюджет, който може би не е съвършен, но това не означава, че трябва допълнително да го увреждаме. Необходимо е да се вземат предвид и евентуалните кризи и бедствия, които могат да настъпят. И на следващо място, за пореден път сме изразили съжаление от съкръщаването на бюджета в много отношения. Смятаме, че на практика това няма да даде търсения резултат без значение дали в случая говорим за проблемите свързани с втория стълб или пък проблемите свързани с инвестициите. Много работа ни очаква в това отношение, за да избегнем ситуацията да се повтори следващата година. Относно пилотния проект, много региони в Европейския съюз внесоха пилотни проекти, което е чудесно. Сега обаче сме изправени пред огромен избор, защото проектите са многобройни. Както знаете, комисията по бюджета е тази, която ще отсъди, тъй като тя има крайната дума. Благодаря на всички, които се включиха в дискусията по бюджета. По-добре да имаме повече проекти, отколкото по-малко защото това би означавало, че регионите вече не проявяват интерес. Комисията по бюджета е запозната с нашата основна политическа линия и с основните ни проблеми. Разбира се, не сме незаинтересовани от случващото се в останалата част на света, но трябва да вземе предвид сегашното ни финансово положение. Стойностите, с които разполагаме, са на своя предел. Не можем да паднем под тези стойности. времено обаче нуждите не стихват което означава, че ако искаме да удовлетворим нуждите на зълско-стопанските производители, трябва да направим всичко възможно, за да няма допълнително съкръщаване на бюджета. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянка за това, че се мобилизираха, въпреки че заседанието бе проведено в последният момент председателят. Нека да чуем сега с докладчиците. Не виждам обаче някой от тях да иска думата, не виждам някой да желае да зададе въпрос на господин Яр. Тогава нека да пристъпим към гласуване. Ако не се лъжа, всички разполагате с картите си. Моля ви да ги вземете, за да може да започнем с гласуването. Изменение първо за за. Приема се. Второ. За. Против. Отхвърля се. Трето. За. Приема се. Четвърто. За. Приема се. Пето. За. Приема се. Шесто. За. Приема се. Седмо. За. Приема се. Осмо. За. Приема се. Девето. За. Против. Отхвърля се. Десет. За. Против. Приема се. 11 за, против, отхвърля се. 12 за, приема се. 13 за, приема се. 14 за, приема се. 15 в две части. Първа част Първа част за. Приема се. Втора част за. Против. Отхвърля се. 16. За. Против. Отхвърля се. 17. За. Против. Отхвърля се. 20. За. Приема се. 18 за, против, отхвърля се. 19 за, против, отхвърля се. Искате да проверим, така ли? Добре, електронна проверка по изменение 19, начало на гласуването. Поправка Найкин. 19, yes. Да, гласуваме изменение 19. Начало на гласуването по изменение 19. Край на гласуването. Бързо дякуя. Е, добре. Благодаря ви за това, че проверихме. Изменение 21 за приема се. 22. Господин докладчик. Има устно изменение. Ако не се лъжа, по-скоро целта на изменението е да се замени refuses с rejects. Отказва с отхвърля езикова корекция. За да може да е по-ясно, че се отхвърля на майчиния език на вносителя на изменението. Но ще е по-ясно и на другите езици. Просто става по-ясно какво имаме предвид. Добре, казва председателя. Това е посочено и в списъка за гласуване. Кой е за изменение 22? За. Приема се. 24 за. Приема се. 25 за. Приема се. Изменение 26 за. Против. Отхвърля се. Изменение 27 за. Против. Отхвърля се. Изменение 28. Устно изменение, като а, това, което имахме по 22, няма нужда от допълнителни обяснения. Кой е за? Приема се. 29. За. Против. Отхвърля се. 30. Искате да проверим 29-то, така ли? Добре. Начало на гласуването. Изменение 29. в гласование. Край на гласуването. Отхвърля се с много малко мнозинство. 300 за, против, отхвърля се. 31 за, против, отхвърля се. Нека да проверим все пак 31. Начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32 изменение 33. Можем ли да ги гласуваме заедно? Не виждам някой да възразява. Добре, нека ги гласуваме по-отделно. 32. За. Против. Отхвърля се. 33. За. Против. Отхвърля се. 34. За. Против. Отхвърля се. 35. За. Против. Нека да проверим. 35-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и шест за, против, отхвърля се. 37 за, против, отхвърля се. 38 за, приема се. 39 за, против, отхвърля се. 40 за, приема се. 41 за, против, Отхвърля се. 42. И 50 за. Приемат се. 43 за. Против. Отхвърля се. 44 за. Против. Отхвърля се. 45 за, против, отхвърля се. 46 за, против. Нека да проверим. 46 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромиса. Гласуваме. Край на гласуването. Ще трябва да повторим гласуването. повтаряме гласуването по компромиса. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С което стигаме до изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за. Приема се. 51 за против, не е ясно. Нека да направим проверка по 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 55 за. Против. Отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с няколко гласа. 56 на господин Бовеза. Против. Отхвърля се. 57 за. Приема се. 58 за. Против. Отхвърля се. 59 за. Приема се. 60 за. Против. Отхвърля се. 61 за. Приема се. 62 за. Приема се. И сега гласуваме електронно цялото становище с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С което мога само да ви благодаря. Преминаваме към цифрите. Господин Яр вече разясни. Ще гласуваме Ние обикновено се разминаваме в становищата си с съвета по пилотните проекти. Те ще бъдат покрити с изменения в бюджета и депутатите е, бяха призовани да, победат, да подадат съответните предложения към Комисията по бюджети за да може да се направи предварителна оценка. Комисията е извършила тази предварителна оценка на пилотните проекти отделени се, очертават се проектите, които имат шанс да имат прияти и има много, които няма да бъдат прияти. Проекти А и Б ще бъдат прияти. В други комисии се процедира по същия начин. Агли, които не били przedmiotem oceny. komisja. Има отделени проектни групи в, е, от проекти А и Б, които ще бъдат е, одобрени, останалите не и затова и самата комисия не гласува по тях. Независимо от оценката на комисията, До 1 септември 12 часа на обед ние все още имаме възможност да подадем предложения за проекти към комисията на, по бюджетите. Докладчикът иска ли да каже нещо? Не, тогава можем да пристъпим към гласуване. Бюджетните изменения. Изменение 56, 66, първа част. Първата част от изменение 57 за, против, въздържали се. Втора част по самия текст. Кой е за? Против. Отхвърля се. Продължаваме с 57-70. 57-50, казва председателят. За, против, е, въздържали се, приема се. 57-55 за, приема се. 57-59 за, приема се. 57-54 приема се. И изменение 57-63 за, приема се. 57-52 за, приема се. 5777 за, против, отхвърля се. 5786 за, против, отхвърля се. 57-56 за. Приема се. 5778 за. Против. Отхвърля се. 57-73 за, против, отхвърля се. 57-60 и 57-83, те са идентични, за, приема се. 57-81 за, против, отхвърля се. 5779 за, против, отхвърля се. 5774 за, против, отхвърля се. 5782 за, против, отхвърля се. 5775 за, против, отхвърля се. Да, можем да направим проверка. Искате ли? Добре. Проверяваме измерение, изменение 5775. Моля, гласувайте. 5775. Край на гласуването. Благодаря. 5776 за, против, отхвърля се. 5780 за, против, Отхвърля се. 5784 за. Против. Отхвърля се. 5787 за. Против. Отхвърля се. 5768 за. Благодаря. Тук мисля, че всички бяха за. Изменение 5789 за. Отпада. Благодаря. 5790 за. Против. Отхвърля се. 5791 за. Против. Отхвърля се. 5792 за. Против. Отхвърля се. 5764 за. Приема се. 5769 за. Против. Отхвърля се. 5793 за. Против. Отхвърля се. 5753 за, приема се. 5794 за, против, отхвърля се. 5770 за, против, отхвърля се. Изменение 5757 за, приема се. 5771 за, против, Отхвърля се. 5761 за. Приема се. 5795 за. Против. Отхвърля се. 5772 заедно с 5796 за. Против. Отхвърля се. 5755 8 за. Приема се. 5765, кой е за? Приема се. Изменение 5762 за. Приема се. Изменение 5751 за. Приема се. Изменение 5800 нов пилотен проект. Гласуваме сега нов пилотен проект. 5800 за. Благодаря. Приема се. 5801. Нов пилотен проект. Като 5813 за. Благодаря. Приема се. 5801. 5802 за. Против. Отхвърля се, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. 5803 за. Против. Отхвърля се. 5804 за. Против. Отхвърля се. 5805 за. Против. Нека да проверим. 5805. Гласувайте електронно, моля. Благодаря, отхвърля се. Край на гласуването. Сега изменение 5806. За. Против. Отхвърля се. 5807. За. Против. Отхвърля се. 5808. За. Против. Отхвърля се. 5809. За. Против. Отхвърля се. 58. 10. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 58-13. Е, бе оттеглено. Това е проектът, който получи препоръка, но сега се предложи в, като формулировка в 5801 и ние го приехме. С което преминаваме към изменение 5767 от господин Белдер. За. Приема се. Благодаря. 57 98 госпожа Шайер Перик и Магинес за. Приема се. И сега изменение 5797 за, против, отхвърля се. Гласувахме и измененията сега. На 11 октомври трябва да ви съобщя, че ще приемем резолюцията по бюджета. На 26 октомври ще мине тя в комисията по бюджети и после ще има 21 е, дни за помирителната процедура и на 1 декември ще гласуваме окончателните резултати от тази процедура, с което приключваме гласуването. Можете вече да си приберете картите. И преминаваме към шеста точка – инвестиции в работни места и растеж, използване в максимум на стратегическите и социални фондове на Европейския съюз. Става дума за е, оценка по член 63 е, от е, регламента за общо приложимите разпоредби. Госпожа Данчила е докладчик. Отговарящата комисията, отговарящата комисия, е комисията по регионално развитие, ние на 5, изготвяме становище. На 5 марти бе но да направим това по доклада не е законодателен. Това поиска от нас комисията за регионално развитие. Отново, нека да подчертая, това е доклад по собствена инициатива, незаконодателен такъв, водеща комисия е комисията Речи, т.е. за регионално развитие. Państwa, w takim razie e, możemy już przystąpić i poprosić. Мисля, че можем да започнем поканим нашия докладчик. Тя вече ни представи темата на 24 май. Първо обсъждане беше и сега госпожа Данчини ще предложи проекто становището си. Давам и думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз и в частност Европейския земеделски фонд за развитие на сърските райони са важни инструменти за постигане на целите на стратегията Европа 2020 година. Но те също така са много важни, за да имаме представа за реалното равнище на инвестиции в Европа предвид тежкото тежкия период, през който преминаваме както от политическа, така и от економическа гледна точка. В становището, което ще разгледаме днес, Възоснова на първоначалната обмен на мнение се опитаха да поставя акцента върху основният инструмент за финансиране на развитието на сашките райони, а именно Европейски земеделски фонд за развитие на сашките райони. Този нов европейски фонд, който се основава на предходните програмни периоди, се характеризира с опростяване в сравнение с предишните програмни периоди. Този фонд предвижда нова гъвкавост, за да се вземат предвид особеностите на съответните региони. Едновременно с това се увеличава и броят на стратегическите цели с цел постигане на основните хоризонтални цели, именно иновации, пазване на околната среда и адаптация към измененията на климата. Въпреки това, не всички държави членки имаха възможност да, да се възползват от тази упростена структура на фонда. Защото според тях всъщност получаването на средства от фондовете е, е било осложнено, а не опустено. Ето защо трябва да направим истинска оценка на последиците за предишният програмен период. Трябва да направим оценка както на преимуществата, така и на недостатъците на този фонд, за да предвидим забавения в е, отпускането на средствата за в бъдеще. Също така е важно да се направи на оценка на това до каква степен е, държавите членки са се възползвали от предоставените им възможности за увеличаване на средствата за инвестиции на национално равнище, както и възможността да се възползват от гъвкавостта, предоставена от двата стълба на ОСП. Средствата, които бяха предоставени за е, новият период е, в номинална стойност е, са по-малки сравнение с периода 2017-2014 година. Но чрез за гъвкавост и по момента национално равнище се отчита все пак леко увеличаване на средствата. Един от Аспектите, които установих, когато погледах до становището си, е, че целите, предвидени в спорумен за партньорство и в оперативните програми, постигат добри, могат да бъдат постигнати, когато има сътрудничество с участниците на местно равнище. По този начин може успешно проектите да се впишат в съответните региони на местно равнище и също така може да се гарантира доброто управление на средствата от фондовете. Благодаря ви предварително. С удоволствие ще изслушам коментарите ви. Bardzo dziękuję. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо докладчик. А, сега давам думата на колегите, които са е поискали. Господин Любазоз има думата първи. Благодаря ви, господин председател. По отношение на инвестиционни фондове, този доклад показва каква е европейската политика на, инвести... на инвестиции, а именно насърчава се даден вид селско стопанство въз основа на друг вид. Целта е също така по-малко развитите страни да успеят да наваксат и да достигнат по-развитите страни. В таблица първа, която е представена, problème Господин Агнев, всичко наред ли е? Oui, je disais que... И така казах, че се, по този начин се стига до конкуренция между държавите членки. И таблица първа в доклада е много красноречива. По този начин се привилегироват държавите от източната част на Европа в ущърп на държави Западна Европа, като в Франция, например. По този начин средствата на европейските дънакоплаци вече бяха използвани за гарантиране необходимите средства за бежанците и легалните и нелегални мигранти в Германия. Ето как средствата достигат до тези чужденци, вместо да стигнат до европейските граждани, които са безработни в момента. В заключение бих искал да ми кажете какво разбирате е, под е, период преди кризата. Може би трябва да обясните това и на европейски, на френските селски стопани, които редовно ми задават същия въпрос и трябва много бързо да дадете това обяснение. Благодаря ви. No może rolnicy nie będą tacy groźni, żebyśmy musieli uciekać. Ами, надявам се, същите стопани не са чак толкова заплашителни, че трябва да бягаме от тях. Госпожа Гиера има думата. Благодаря ви, гос... господин председател. Най-напред е, бих искала да благодаря на докладчика госпожа Данчила за изготвеното от нея становище. Това е една добра отворна точка за по-нататъчната ни работа. Според мен самото заглавие е важно, как да инвестираме в економически растеж и създаването на работни места. И тук бих искала да се спра на два елемента. Най-напред, колко важна е точка втора – И също така бих искала да добавя, че допълнимостта на фондовете е от съществено значение за развитието, економическия растеж и създаването на работни места на регионално равнище. Допълнимостта, пак казвам, е от съществено значение. Спомнете си какво казахме в началото на изготвянето на плана Юнкер. Оплаквахме се тогава, че селските райони не са достатъчно взети предвид и подчертахме нееднократно този факт. На второ място, струва ми се, че като комисия по селско стопанство в нашето становище би трябвало да подчертаем колко важно е за насърчаването на економическия растеж и създаването на работни места да се съсредоточим върху младите хора и жените в предвидените от нас дейности. В селските райони няма как да се говори за економически растеж и създаване на работни места без работа с младите хора и жените. И ще внеса изменения в тази насока. Благодаря ви, господин Андрио, има думата. Благодаря ви, господин председател. И аз на свой ред бих искал да благодаря на колегата Данчила за изготвеният от нея доклад и за анализът, който прави. Той наистина е много прозорлив анализ. Съгласен съм също така с нейната гледна точка за това как би следвало да се използват структурните фондове на равнище възможно най-близко до местното. И в историята на освояването на средствата от европейски структурни фондове, става ясно, че колко, на колкото по-низко равнище се управляват а, програмите, толкова по-добри резултати се постигат по отношение на економическия растеж и на създаването на работни места. Госпожа Токаш също така спомена общият а, пакет от средства. Вярно е, че в а, момента, в който се нуждаем от по- сериозни възможности за инвестиции. И тук се връщаме към предишния дебат за бюджет на Европейския съюз, именно в този период, в който имаме нужда от повече средства за инвестиции, ние всъщност имаме по-малко. И тук се стига до въпроса за това дали е оправдана общата селскостопанска политика за нашите граждани. Кажи, трябва да се питаме каква всъщност е основната ни цел. Дали се стремим към а, сближаване, като една от основните ни цели и ангажименти, но трябва също така а, да се опростят и ускорят процедурите за прилагане на политиката на сближаване. Вие показвате и в доклада си, ако искаме да се използват средствата в най-слабо развитите селски райони. Би трябвало тези средства да се използват по много по-интелигентен начин, за да се гарантира жизнеспособността на тези региони, както в настоящето, така и в бъдещето. И в това отношение ще внеса няколко изменения за бъдещата програмен период на ОСП и за предвижданията, които се правят при изготвянето на Европейските структурни фондове. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Балкар Сел. Благодаря ви, господин председател. Най-напред и аз бих искал да поздравя госпожа Токлачика за отлично свършената от нея работа. Говорим за много важна тема. Всички сме наясно с кризата, през която преминава Европейския съюз и в частност сектора на сърското стопанство. Ето защо е важно инвестиционните и структурни фондове да се използват по оптимален начин за постигане в възможно най-голяма степен на целите на стратегията Европа до 2020 година. Говорим за опазване на околната среда, за енергийния преход, но не бива да забравяме и безработицата и бедността. Много е важно да се борим срещу измененията в климата, това е вярно, без съмнение, но по този начин може да се даде и тласък на развитите райони. Не бива обаче да пренебрегваме и действията за повишаване на конкретно способността на предприятията в селските райони, а за съжаление втория стълб на ОСП с времето се превърна в някаква много хетерогенна маса от мерки, която на практика не води до увеличаване на средствата, които са на разположение по този инструмент. При всички случаи трябва да сме сигурни, че не отнемаме средства от един инструмент, за да ги прехвърлим към други. И непрестанно се сблъскваме с един съществен проблем, а именно финансирането на ОСП като цяло. И съм съгласен тук с докладчика, че не бива да се въвеждат прекалено много регулаторни изисквания, за да не се доведе до прекалено осложняване на процедурите, но не съм съгласен с нейното приветстване на прехвърлянето на средства от първия към втори стълб. Аз лично смятам, че би трябвало да споменем ролята, която играе всичките райони в борбата срещу бедността и колко важно е да се насърчат предприятията в тези региони, тъй като чрез иновации и нови бизнес модели те могат да принесат за борбата с безработицата в селските райони. Защото така е важно, както казва и докладчика, да се насърчават лансирането на програми за развитие на селските райони в началото на програмните периоди. А закъснението в тази област в началото на стоящият програмен период се оказва голяма пречка в момента и всяка идея как може да преодолеем би била добре дошла. Би следвало също така да се възползваме от насоките на Европейската комисия, за да може сектора на селското стопанство да разполага с нови възможности за освояване на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове. Благодаря, господин Яр има думата. Благодаря ви, господин председател три коментара. Най-напред, е, разбира се, благодаря на госпожа докладчика за изготвен от нея доклад. Според има какво да се добави в него. За нас е важно програмите за развитие на селските райони да се вписват в съответната рамка. и организирането на дейностите в селските райони е в нашите правомощия. Ние сме в по-добра позиция от останалите парламентарни комисии, за да го сторим. А понякога ни питат какво правите всъщност вие в комисията по селско стопанство? Аз непрестанно повтарям, че ние не се ограничаваме само до селското стопанство като такова, а би трябвало да работим много по-активно за развитието на селските райони. И ако искаме наистина да разполагаме с удачни програми, имаме нужда от дейности от сътрудничество с действащите лица на местно равнище. Те трябва да имат възможно най-голяма свобода и в това отношение мисля, че трябва да засилим предложеното в точка 10. Точка 8 също споменава въпроса за прекомерното регламентиране и аз съм съгласен с него. Мисля, че е крайно време най-накрая да започнем да се борим срещу, свръх, срещу прекомерното регламентиране. Споменава се, че има проблеми с освояването на средствата, което се дължи на прекомерна бюрокрация. Ами, може би няма да е да обсъдим тази тема с Комисията по бюджетен контрол. Разбира се, трябва да се контролира, че няма измами, но ми се струва, че в момента прекаляваме, може би, с тези проверки. трябва да вземем предвид селските стопани от една страна които са свикнали ежегодно да се борят с европейската бюрокрация, но има и други действащи лица, като например предприятия на местно равнище, които биха искали да имат възможност да, да променят своят модел на дейност, но които нямат съответните навици за работа с европейските средства. И има хора, които кандидатстват за средства получавки, после трябва да ги възстановят, защото не са отговорили на всички условия и именно подобни проблеми се държат на прекалено тежката бюрокрация. Освен това, не всички регионални орган, органи на регионалните власти са в състояние да прилагат всички разпоредби. Така че може би трябва да засилим тук параграф 8 и да кажем, че ако не успеем да намалим бюрократичното бреме, няма да има напредък в насоката, в която бихме желали. Програмите трябва да са прозрачни поне за заинтересованите от тях. В противен случай това, което правим е противопоказно е чисто просто прахосване на средства. Като това цялото е съпъствано с прекалено тежко бюрократично бреме. Знам, че комисията по бюджетен контрол има съвсем различна гледна точка. Те искат допълнителни проверки. Аз пък смятам, че трябва програмите да са по-ясни. Трябва да има инструменти за, за предотвратяване на корупцията. Съгласна съм с това, но трябва също така да предвидим и повече гъвкавост, когато няма реално причинени вреди и затова имаме нужда от малко по-реалистичен подход. Тук отново говоря за точка 8, но в противен случай може да изготвим най-прекрасната програма на света, но никой да няма възможност да се възползва от нея. Също така е важно да отбележим, че има и много малки действащи лица. Когато говорим за дружества с оборот от 4 милиона евро, очевидно е, че това дружество има възможност да се справи, може да мобилизира своят екип от юристи, но ние не говорим за подобни предприятия. Ние говорим за малки предприятия, които трябва да са в състояние да разберат какво се съдържа в програмата и които да имат възможност да използват фондовете, без да се налага после да възстановяват намаляват даден, пуснатите им средства, защото не са спазили дадено условие. Благодаря ви. Господин Яр, според мен, много ясно представи своята позиция. Оставя ни доста време, тъй като бързо приключихме с гласуването, така че няма да ограничаваме времето за изказване, но все пак моля ви да не прекалявате. Господин Шрайер. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eh, de woorden die net werden uitgesproken door mijn... Благодаря ви, господин председател. Това, което тук ще каза колегата Петър Яр, е, напълно съвпада с а, е, моето мнение. Няма да повтарям всичко казано от него, но бих искала да задам следният въпрос. Ако правилно съм разбрала колегата Ламберт фон, Ван Нистелрой, който работеше по тази тема наскоро, е, че започваме новият програмен период с спестявания. И господин Яр е прав. Големите дружества разполагат с цели юридически отдели, които знаят много добре как работи системата. Това се случва в Германия. Има големи германски компании в областта на стопанство, които оперират и в Холандия, но малките семейни дружества не знаят към кого да се обърнат. Така че нека да видим за какво говорим тук. Не говорим само за плана Юнкер, говорим и за програмата за борба с изменението на климата, насъчаване на иновациите. Целта ни е хората да останат в същите райони. Така че се питам дали за бъдеще не можем да отпуснем средства именно за тази цел. Смятам, че трябва да се засили това перо след 2018 година. Такула. Господин Такула има думата. Kiitoksia, puheenjohtaja. Благодаря ви, господин председател. Много неща могат да бъдат казани по темата. И много често обсъждаме тази тема в Европейския парламент, когато изготвяме различни доклади и становища. Но си я обсъждаме а, толкова често, че понякога забравяме същественото. От името на АЛДЕ бих искала да благодаря на госпожа Данчила за чудесната работа. Благодаря ви за това, че излязохте с балансирана позиция в рамките на този изключително важен доклад. Сега разполагаме с едно балансирано цяло, което е най-важното. На преден план се извеждат значимите неща за селското стопанство, за регионалното развитие, внася се допълнителна гъвкавост, но може би можем да поставим допълнително акцента върху ролята на новаторството. Вярно е, че регионалните фондове поставят акцента върху технологичния напредък, върху социалните иновации. да, действително, те се ключат към по-добрата конкурентоспособност и към устойчивата економика. Същевременно обаче смятам, че комисията трябва да води положителен диалог с държавите членки относно различните възможности в рамките на тези фондове. Това е едно, един чудесен доклад. Още веднъж благодаря на докладчика госпожа Данчила. Сигурен съм, че на тази основа бихме могли да внесем и някои допълнителни изменения. Значителни такива обаче. Председателят, господин Агню. Благодаря, господин председател. Говорихме за осложняването на бюджетния контрол върху схемите за селскостопанските региони. Интересно беше да чуем господин Яр. Той не говори много, но той е от Германия, а немските селскостопански производители изпитват трудности, а те са движещата сила в Европа. Та ако те имат проблеми, значи действително сме изправени пред проблем. Бях изненадан наскоро от референдума в Обединеното кралство. Бях изненадан колко много селскостопански производители искаха да излязат от Европейския съюз. Една от причините, които изтъкнаха, беше, че извинете, господин председател, може ли да а, сложите край на този шум, който идва от господин Дес? Кой ще го изключи? Благодаря ви. Та говорех за Брексит. Пак започнахте. Благодаря ви. Та казвах, че много селскостопански производители искаха да напуснат Европейския съюз. Една от посочваните причини беше, сложната процедура, сложната административна процедура, през която трябва да се мине, за да се получат европейски средства. Съотношението в финансирането бе променено. Ясно беше, че загубихме средства по първия стълб, прехвърлихме такива към втория, но все още има трудности при получаването на европейските средства. Какво да каже британският данакоплатец? този, който финансира всичко това, двойно повече от останалите. А, идеята беше средствата да се върнат поне към селскостопанските производители. Всички тези хора искат добър бюджетен контрол. И аз мога да ги разбера. Къде обаче ще отидат сега тези средства? селскостопанските производители в Обединеното кралство не могат да се възползват от тези средства. Така че Европейския съюз има възможност да прехвърли средства от първи стълб към втори и да използва тези средства, за да настанява мигранти, идващи от Близкия изток в Германия и други държави. Обръщам се и към другите депутати тук, и към комисията, защото това като че ли е, ще се случи. Преди няколко седмици, когато говорих с комисаря, той не отхвърли категорично тази възможност. Така че, моля ви, нека да обсъдим въпроса. Какво ще кажете за възможността средствата от втория стълб да се използват за изграждането на жилища за мигрантите? Благодаря. Председателят. Е, изключително интересна позиция изразихте преди малко, но ако позволите, бих искал да кажа нещичко да бъдеш част от Европейския съюз не означава само да се плаща вноска към европейския бюджет. Това означава също така да се използват предимствата от вътрешния пазар. Много често държавите, които са нетни платци, разполагат с по-добра финансова инфраструктура. Те са по-добре развити и се възползват в по-голяма степен от вътрешния пазар. Така че това са взаимоскачени съдове. Някои проучвания показват, че допълнителното внасяне на средства в Европейския съюз в крайна сметка води до повече облаги от вътрешния пазар. Така че много ви моля, нека малко по-внимателно да пипаме в това отношение и да се изказваме по темата. Има проучвания, които показват какво е значението на участието в вътрешния пазар, в зависимост от това дали дадена държава е нетен платец или не. Не може да започнем изведнъж да се отказваме от всички придобивки. Целта е да се сложи край на различията между държавите, така че всички а, да имат само повече облаги. А, това беше кратък коментар от моя страна. Сега следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Темата, която обсъждаме днес е изключително важна. Определено а, трябва да обсъдим въпроса. Разбира се, че всички добронамерено ще използваме средствата и имаме опит в това отношение. Аз съм бил кмет на между 2007 и 2013 година, така че много добре знам как се осъществява трансфер на средствата и как точно се разходват. Трябва да ви кажа, че структурните фондове в Литва не можеха да се използват за създаването на нови работни места. Използваха се най-вече за създаването на нова инфраструктура. Създава се нова инфраструктура и предприятията трябваше да създадат работните места, но резултата беше неудовлетворителен. Ето защо сега е важно да помогнем на предприятията. Ако искаме да намалим различията в Европа, ако желаем да няма държави, които да са по-изостанали от другите, ако искаме семействата да бъдат заедно, а не някой член на семейството да замине, за да изхранва семейството си, то тогава смятам, че това е правилното решение. Нуждаем се от конкретни мерки. Например, нека да насърчим сътрудничеството в селско селско-стопанския сектор. Ние в Литва вече предприехме необходимите стъпки, вече виждаме резултата. Необходимо е да се създадат нови работни места. Да, това е така, но нека да запазим старите работни места, нека те да не бъдат разрушавани, да не изчезват, нека да се развиват. Това означава, че работните места трябва да имат бъдеще, да дават бъдеще на хората. Хората се нуждаят от коректно и достойно заплащане. Време е да помислим също така как да запазим новосъздадените работни места и за в бъдеще. Ако просто създаваме работни места и незабавно ги забравяме, едва ли това е нашата цел. Нека да обърнем поглед към бъдещето. Това е въпросът, по който трябва да помислим сега. Госпожа Сенра е следващата. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за нейната работа. Дискусията е изключително интересна, тъй като в случая обсъждаме най-ефективното разходване на европейските средства. Необходимо е, е, да успеем да намерим отговор на този деликатен въпрос – но преди това, нека кажа нещичко, като се обръщам към всички колеги от Комисията по селско стопанство. Структурните фондове, инвестиционните фондове не трябва да се превръщат в инструменти за изнудване от страна на комисията към държавите членки. Комисията заплашва Португалия, заплашва и Испания с спиране на средствата по структурните фондове, ако Испания и Португалия не спазват наложените от Европа мерки за строги економи, Намираме се в пълна криза. Народите ни са в криза и това се отразява на заедостта. Отразява се на селскостопанските региони, където наблюдаваме все по-голяма бедност и социално изключване. Така че апелирам към Комисията по селско стопанство. Нека да бъдем достатъчно смели и да кажем на Европейската комисия, че не трябва да играе тези игрички, че не трябва да изнудва европейските народи. Um, thank you very much. Um, just a, a point there that the chairman made in response. Следващият оратор. Благодаря ви в отговор на казаното от вас, на казаното от господин Агнио. Съгласен съм, че има много ползи от вътрешния пазар. На мен ми харесва понятието вътрешен пазар. Проблемът е, че когато имаме такъв а, пазар и като се отнеме бюджетните правомощия на дадена държава, в този случай вече не говорим за вътрешен пазар. Многократно сме гласували против и договор от Ница и Лисабон, защото не това желаят хората. За това се разпада а, Съюза. Вслушайте се най-накрая в гласа на хората. Инвестирането в растежа и в иновациите. Важно е да обсъждаме темата. Важно е да направим нещо по въпроса. Там, където живея аз, почти не останаха хора в селскостопанските региони. В крайна сметка тази земя приключва в ръцете на хора, които в свободното си време се возят на частни самолети. А обикновените хора се самоубиват, защото животът им просто е труден. Как да разходваме добре тези средства? 80% от ОСП, дори след преразглеждането на програмата отива в 20% от най-богатите фермери. Те, е, твърди се, произвеждат голяма част от хранителните продукти, което не е вярно, защото според поручванията те изработват около 30% от хранителните продукти. Така че нека да инвестираме в тези хора, от които зависим. Докладът е интересен. Там, където се говори за голдплейтинга, господин Хоган също взе отношение в това отношение. Нека да поговорим за първи стълб. Не е изненадващо, че Европейската комисия гледа на тези, които се възползват най-много от средствата по първия стълб. Ако ще упростяваме нещо, тогава да упростим втория стълб, защото сега нещата по него са толкова сложни, че едва ли някой може да мине през цялата тази процедура, за да получи някакви средства. Идеята беше средствата да бъдат отделяни за фермерите, но тук се намеси също и въпросът за околната среда. Искаме ли да убедим обществеността в ползата от тези стълбове? Тогава а, нека да го направим. Много е трудно да получим подкрепата на неселскостопански производители, ако в крайна сметка средствата не приключват в джоба на селскостопанските производители. Този, който а, лети с частен самолет, едва ли харчи много средства за селско-стопанския район, в който живее. А средствата, които отиват за даден селскостопански район, трябва да се инвестират там. Така че нека тези средства да стигнат до хората, а не до а, рентиерите и притежателите на земя. председателят. Благодаря ви. Наистина повдигате изключително важни въпроси в а, рамките на темата за бъдещето на ОСП след 2020 година. Така да чуем господин Феран. Благодаря ви. Европейския модел на нашите предци остана в миналото слабото увеличаване на средствата за селскостопанско развитие за периода 2014-2020 година не ни позволява да се поднови економическата дейност в селскостопанските региони. За мен действителността не е тази, която виждаме в доклада. Нищо не може да замени загубените стопанства. Нищо не се предвижда за загубените работни места в областта услугите, подизпълнението, търговите и така нататък. Селскостопанските региони се характеризират с обедняване на населението и все повече и повече с миграция на хората. Разработването на селскостопанските планове има за цел да се заобиколят държавите и да се стигне директно до регионите, откъдето има все повече клиентелизъм между регионалните структури което противоречи изцяло на духа, в който искаме да работим в нашата комисия. По този начин се възпрепятстват държавите да боравят със средствата на национално равнище. В заключение, господин председател, смятам, че в този доклад се стига до задънена улица. Не се говори за основното, това, което е ключово значение за европейското селско стопанство, именно либерализацията на пазарите. Благодаря ви. Ale my na ten temat dużo mówimy na naszych komisjach. Pan poseł. Тази тема много се обсъжда в е, комисията в парламента, каза председател. Сега господин Буда. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговото изложение. Нека да навлезем в а, сърцевината на темата, а именно селскостопанските региони. Напоследък все повече се набляга на противопоставянето между източните и западните държави. Това се прави от страна на няколко колеги. Нека да бъдем коректни, когато говорим за финансирането, което се отпуска на източните държави. Аз ще се спра на случая с Румъния, моята държава. В Румъния 92% от инвестициите идват от чужбина. Само 8% от инвестициите са от на национално равнище. 92% идват от европейски средства. Например, в автомобилостроенето се произвеждат трактори, но те са за износ, а не за местни нужди. Същото се отнася и за други отрасли. Смятате ли тогава, че не е добре да се инвестира в източна Европа? Аз не смятам, че това е така, защото всяко едно инвестирано евро в източна Европа води до възвръщаемост поне 2 евро за държавата, която е инвестирала. Нека да не говорим само за инвестиции, нека да вземем предвид и печалбите. Относно селскостопанските райони. Да, разбира се, бихме искали селскостопанския район да бъде привлекателен – за да не се стигне до обезлюдяване на тези територии. Впрочем, скоро бях във Франция и видях, че там това е огромен проблем. Ето защо трябва да използваме всички средства, за да се справим. Нека да комбинираме всички тези средства, за да се консолидират селскостопанските територии. Нека да се подобрят училищните инфраструктури, здравеопазването, интернет достъпа, да се създадат повече работни места. Впрочем, това бе казано и от един колега. Нека да се уверим, че тези работни места имат бъдеще, т.е. че хората, които се настанят в селскостопанския регион, ще имат бъдеще и ще останат в него. На следващо място, във връзка с прекомерната бюрокрация. Бих искала да ви кажа, че се срещнах с румънски кметове, които ми казаха, че всеки един кмет трябва да борави с 49 000 правни акта. Трябва да направим нещо, за да намалим тази бюрокрация, за да може да се подчертае същността на всяка една национална територия. Нека да поставим акцента върху селско-стопанските региони. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. Нека да обобщя. Много е критично положението в страните членки. Да започна първо с благодарности към нашия докладчик. Тя излезе с много добри предложения. Когато е подписан договор от Рима, аз съм бил 10 годишен. В е, професионалния си живот съм ангажиран много с разработването на политиката за селските региони и селското стопанство. В Германия има сериозни проблеми След е, нацизма, селското стопанство в моята страна е имало сериозни е, проблеми, но сега е, безработицата е много малка. Европейските програми, които се прилагаха през десетилетията, имаха много сериозен резултат, сериозни успехи отбелязани, особено за мал... слабо развитите региони. Програмите, е, които се предлагат от Брюксел, обаче трябва да бъдат изпълнявани по подходящ начин. Страните членки са тези, които трябва да го правят и ние трябва да осъществяваме проверки. Ние създадохме среда за развитие на бизнеса, за развитие на селското стопанство и сега трябва да подпомагаме това развитие с инфраструктура, с възможности за включване в интернет и други. От 12 години се занимавам с политиката по селско стопанство. Все говорим за намаляване на бюрокрацията, като че ли нещата стават все по-тежки в това отношение. Непоносимо, абсолютно невероятно е как, какъв обем от разпоредби са създадени. Вероятно трябва да се създаде една специална комисия, която да се занимава именно с премахването на тези разпоредби, да се създадат програми за малките предприемачи, за стопанствата, за, семей... за малките стопанства, за семейните фирми. А също така трябва да се създаде и достатъчни умения в е, местната администрация. И ако трябва да говоря за региона, откъдето идвам, Бавария, парите по втория стълб не са достатъчни. Трябва да се подкрепи там финансирането. Подобни програми могат да бъдат изпълнявани. Те са напълно изпълняеми. Може би трябва да търсиме и някакви форми на обмяна на опит, за да се изпълняват програми съвместно в Европа. После, езиците, хората трябва да могат да се ползват от подобни услуги. Има много места за стажове, които не са заети, независимо от безработицата сред младите. При нас идват да работят много португалци или испанци, но като че ли младите хора сега не са готови да пътуват, а, за да вземат някакъв пост или а, стаж. А, преди 50 на години като че ли бяхме по-гъвкави винаги трябва да има готовност младите хора да предприемат една стъпка и да учат нови неща. Благодаря, казва председателят. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Čestitam. Е, Госпожа Петир. Благодаря. Искам да изкажа похвали на колежката за доклада. А също така искам да предложа някои е, допълнителни данни, за да се подсили текста. Защото ролята на земеделските стопани е изключително е, важна за създаването на нови работни места. Колегата Яр в е, своя доклад упоменава, че едно работно място, създадено в земеделието, създава още 7 в други сектори. Съгласна съм също така с тези колеги, които говориха колко сложни са процедурите. Много е трудно за малките и средни предприятия, за средните и малките стопанства да стигнат до средствата. Бих искала в доклада да упоменем именно и това. Защото е необходимо да има достъп до финансовите е, фондове от е, Европейския съюз и този достъп да е възможно най-бърз и най-ефикасен. За съжаление, в момента има различни тенденции в е, миналото 115 000 млади хора напуснаха Харватия, не виждаха своето бъдеще там. А същевременно селските ни райони остават обезлюдени. Ако успеем да обърнем, да, да спрем тази тенденция, хората ще остават по родните си места – много е важно да не забравяме, че именно селските райони са тези, които пазят традициите на една страна. Именно за това трябва да се борим и ние. Госпожа Каденбах е последна. Господин, извинете. Е, госпожа, да. Благодаря. Искам да отговоря на господин Дес. Аз съм член на Комисията по бюджетен контрол. В моят район също съм член на подобна комисия и затова искам да призова всички вас да обърнете внимание на доклада за използване на е, средствата, на европейските средства – Нека да бъдем наясно с тези доклади, както за разходването на европейските средства, така и на национално ниво. Там се съдържат много добри предложения. Това са доклади на аудитори, на комисия по бюджетен контрол. Но като че ли те не се използват достатъчно, за да се е, приемат е, достатъчно въздействащи мерки върху земеделието или други области. Ние в края на краищата разпределяме европейски средства и тези средства трябва да бъдат разходвани разумно. А това не винаги се случва. От това, което разбрах е, тук, е, виждам, че всички колеги призовават за намаляване на бюрокрацията. Но е, факт е, че това, което се установява в докладите е, че е необходимо да има и по-строги проверки. Комисията по регионални въпроси излезе с много конкретни препоръки в това отношение за страните членки, е, за това е, как да се разходват е, парите. Парите трябва да се разходват. Ние не искаме да ги изпираме, не искаме хората да се чувстват възпрепятствани от това, че процедурите са прекалено сложни. Но когато се прави упростяване, то трябва да е направено така, че да има възможност и за надзор. Не да се създават нови е, органи и комисии, просто да се използват наличните знания и то по подходящ начин. Господа Жановиче. Едно бързо предложение, ако ми позволите. Много е, съжалявам, че тук се смята, че политиката за, за селското стопанство е само разпределяне на средства. И всъщност тя е нещо много повече от това. Много голяма част от законодателството не се отнася до разпределението на парите и този факт се пренебрегва, а това не е правилно. Ние не сме органа за разпределение на европейския сладкиш или баница. Трябва да отдадем дължимото на всичко, свързано с европейската политика за земеделие. Господин Хауслинг, благодаря. Тук трябва да бъдем доста внимателни в дебата. Нека да не мислим, че само втория е, стълб ще реши всички проблеми. Да, той има нужда от финансиране, но има нужда и е много важно да има и програми за инвестиции. Също така се поставя въпроса, разумно ли се харчат е, допълнително отпуснатите пари. Те обикновено отиват е, за насърчаване на а, примерно, когато даваме пари за насърчаване на животновътството, в същия момент създаваме законодателство, с което се затруднява, да речеме, млекопроизводството. Вторият стълб е, е изключително важен за създаване на работни места и ние трябва да насочим средства там – Тук се поставя и въпроса за мигрантите. Те трябва да могат да бъдат интегрирани в е, селските райони. Защо не? Там има нужда от работещи и тези хора могат да получат своето бъдеще там. Не искам да раздухвам сега отново антиимигрантски тежнения, но е, подобни настроения не допренасят за включването на тези хора в обществото. Финансирането за втория стълб, това не е въпрос само за Бавария. Освен това, от втори към между първи и втори е, стълб могат да се преместват средства. Много ми е интересно какво смята вашата партия, щом смятате, че няма достатъчно средства за втория стълб, защо не преместите суми от първия? и е, да направите нещо по-добро от тези е, плоски ставки, които се прилагат в е, първия стълб. Господин Дес. der ersten Säule in die zweite rüber, der Freistaat Bayern. Die Staatsregierung hat einen Nachtragshaushalt beschlossen. Баварското правителство реши да не прехвърля от, суми от първия към втория стълб, Просто отпускаме допълнително финансиране за финансиране на втория стълб. Е, е, за късмет вие имате откъде да вземете тези пари. А сега искам да дам думата на представителят на комисията, е, господин Ван Буш от Генерална дирекция за Земеделие. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание на следното. Е, този докладът и, е, съобщение, и становището е, са изготвени от декември миналата година, т.е. те отразяват договореното между страните членки по различни програми. Напълно естествено е парламента да продължава с дебата за разработването на политики по отношение на използването на средствата. Ние си отбелязваме предложенията на докладчицата, приветстваме ги, особено новия елемент за групи за действие на място. Това е изключително важно. Също така смятам, че е много полезно да има подобни групи за действие на място. Приветстваме тази идея и смятаме, че тя ще се приеме и от страните членки. Друго, което ще запомня от дебата днес е призива за упростяване на нашата политика, да я направим така а, пределно а, достъпна и разбираема да няма прекомерно контрол, да няма и прекомерно нарушение. Затова комисията създаде и група на високо ниво за упростяване, като ние събираме и мненията на бенефициерите, за да разберем какво според тях трябва да бъде упростено. Ще обсъдим техните предложения и ще работим за подобряване на политиките в бъдеще като ще се включат тези препоръки и в дебата за бъдещето на регионалната политика и в усилията ни да се освободим от бюрокрацията. От друга страна, искаме да бъдем и пределно гъвкави, пределно открити. Винаги е, може да се създават нови е, разпоредби, но трябва да се търси и пределно упростяване. Това е нашата цел за бъдеще. Един коментар имам също така по повод на изказването тук, че ние шантажираме страните членки. Не, комисията не шантажира страните членки, просто трябва да се прилагат регламентите, които са гласувани на европейско ниво, включително и от, и от парламента, член 24 от общите разпоредби дава възможност правителството да избере начина на своето действие, така, начина по който действа, така че няма елемент на шантаж от страна на комисията. Председателят, благодаря много. Сега давам отново думата на нашата докладчица. Благодаря. Благодаря за всички е, коментари и до уточнения в дебата. Мисля, че всеки едни, един от вас може да даде много важен опит посредством изменения, за да можем да подобрим текста на доклада. Надявам се, че като краен резултат той ще бъде и по-пълен и по-богат благодарение на вашите изменения. Там ще могат да се отразят вашите наблюдения и елементи, които може би са ми обегнали. Благодаря и чакам с нетърпение вашите изменения. Дами и господа, измененията ще трябва да бъдат подадени до 2 септември в 12 часа на обед. И ако мога да направя един кратък коментар, е, земеделските райони не са свързани само с ОСП. В в е, втория стълб се прави една е, добавка, то, която е една малка част от ОСП. Но селските райони могат да се възползват и от кохезионните фондове когато става дума за териториално сближаване, може да се използват и, фо... и со... кохезионните фондове и социалните фондове. Ние е, се намираме много близо до тези региони и не следва, трябва да си дадем сметка, че има и други е, източници на средства. Замеделието не е единствения аспект на живота в тези региони. Много хора, които живеят в земеделските райони, се занимават с дейност, която не е непременно селско-стопанска. Така че, когато говорим за селско-стопанска политика, трябва да гледаме нещата малко по-общо. Сега можем да направим една малка пауза е, всъщност, е, ние ще започнем сега е, с заседание на координаторите, а с групата ще се видим в 3 часа. Дали можем да започнем малко по-рано заседанието на координаторите или да започнем в 11? Нека да имам потвърждение от всички групи, дали техните представители са тук ако има хора, които не могат да останат сега, нека съветниците на политическите групи да ми потвърдят дали можем да започнем в 11, а не в 11.15, както беше предвидено. Довиждане на всички останали.